Well, now that Mrs. Ruler is here, we can definitely start, because she... И е, така, време е да започнем. Госпожа Руле е тук, значи можем да караме нататък по дневния ред. Тя общо взето винаги присъства. Комисията е тук. Добре дошла на госпожа Бера. Следващите два доклада са нейни. Има доста стабилен екип от Санко с Сабин Депрение, която е тук. Продължаваме разговорите по нашето становище за медицинските изделия. Преди да започнем по същество, една важна информация за онези, които ни гледат по интернет. Много хора ни гледат по интернет и много хора, представители на медицинската индустрия ни гледат. Господин Невен Мемича е бил номиниран за комисар по защита на потребителите. Той е от Харватия ще се присъедини след като Харватия се присъедини на 1 юли. Мисля, че номинацията му е нещо много положително. Ще има изслушване, естествено. Там ще участват някои колеги. Преди известно време в Харватия обсъдихме част от неговия портфел, нещата с които ще се занимава. Ще се опитаме да организираме изслушване максимално бързо. Естествено, че Комисията по околна среда ще бъде поканена на това изслушване. Ще ви дам допълнителна информация тогава, когато я имам. Ще обсъдим сега двете проекто становища към Комисията по околна среда и обществено здраве. Водещ докладчик е госпожа Род Берент. Предложенията са две. Регламент за медицинските изделия и за изменение на директивата и от друга страна инвитро диагностичните медицински изделия. Много се радвам, че госпожа Нора Бера работи неуморно по тези две досиета. Ще й дадем думата за да представи своята работа. Господин Корея де Кампуш е тук. Той е докладчик в Сянка от името на социалистите и демократите. Госпожа Парванова я няма. Госпожа Руле е тук. Имам една бележка от докладчика в Сянка от моята група, господин Ашли Фокс. Аз ще я прочита. И без да се бавим повече, давам думата на госпожа Бера. Merci, Monsieur le Président, euh, mes chers collègues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да приветствам представителите на Европейска комисия, представителите на секретарята на парламента. Имайки предвид комплексността на въпроса и напредналото време, ще се опитам да бъда максимално кратка и синтетична в изказването си. Първо бих искал да засегна въпроса за приложното поле на регламент. Струва ми се за необходимо да изясним понятието за така наречените естетически изделия, които не са непременно медицински изделия, но представят същите характеристики. В това число цветни очни лещи, гръдни импланти и така нататък. Е, текстът в това отношение ми се струва недостатъчно точен и още повече е, принципа на позитивен списък ми се струва неподходящ е, за тези изделия. После някои неинвазивни способи, като радиочастотния и прочие, не са включени в този списък. И аз съм предложила конкретно определение, което включва всички изделия, характеризиращи се като медицински изделия. И а, а, аз допълнително ще а, е, прецизирам това определение, за да изключим някои изделия, като например об, обиците и, и така нататък. Но аз съм по-склонна да препоръчам определение, отколкото просто изброяване или списък. По-нататък, що се отнася до опростяването на уредбата по 19 и 21 член – или точка от седмо приложение. така, защото някои изделия, които по-настояще не представят какъвто и да било риск, да, да не бъдат включени. Например, по а, 21 точка а, различни а, зъбни адхезивни материали а, или а, носни спрейове, а, които според мен не представят такъв риск. Аз не смятам, но във всеки случай, че трябва да се заличава това правило. И е, трябва да бъдем а, наясно. А, или включването в а, а, регламента а, следва да съответства на даденото определение за медицинско изделие, или ако не, то съответно се преценява, че той не носи риск. Ако обаче съответното изделие отговаря на определението на медикамент, то би следвало да попадне в отделната директива за медикаментите. Или пък, ако не може да се докаже каквато и да било медицинска употреба, то изделието не би трябвало да попадне никъде. За да засилим режима по медицинските изделия, трябва да бъдем пределно наясно. Какво искаме да обхванем и каква степен на риск. И тъкмо поради това, доколкото е възможно, следва да избягваме всякакво тълкуване или разнородност на определенията от страна на държавите членки. Сега, що се отнася до изтеглянето на медицинските изделия от пазара по 15 ти член от предложението. Според мен тук се очертава една определено сива зона. Дори празен, правен вакуум. Днешните е, медицински изделия се представят е, или за многократна употреба, или за еднократна употреба. И при това обаче на пазара се появяват все повече изделия, които са обозначени за еднократна употреба, които обаче биха могли да бъдат третирани, т.е. използвани повторно някои катетри, някои електрофизиологични сонди, например. Предлагам следователно понятието еднократна употреба да се доказва от производителя на научна или някаква техническа експертна основа. Можем да прецизираме, разбира се, какво означава научна обосновка или демонстрация или, или експертиза а, можем да ограничим този режим само до онези е, изделия, за които е задължително необходима а, такава проверка. Някои продукти, например, като презервативите, очевидно е, че те не могат да бъдат използвани повторно. Ce serait pour usage unique seulement. И ако производителят не може да даде е, съответните доказателства, той вече не би могъл да обозначава своите изделия като медицински изделия за еднократна употреба, а по-скоро за препоръчителна от производителя еднократна употреба. Нали? За разлика вече от изделие за многократна употреба, в който случай производителят може да прецизира а, колко кратна може да бъде тази употреба, как да се стерилизират а, изделията и нататък. И вече а, в практиката ползвателите ще могат съответно да, да третират медицинските изделия и да се реализира продуктовата отговорност в случай на неблагополучие. Сега, въпроса за пускането на пазара на рискови изделия, това по 44 ти член. Това е най-спорният аспект на това предложение – Смятам, че всички сме наясно, че системата има, има празноти и съответно може да бъде усъвършенствана. Имайки предвид масовото разпространение на все по-новаторски е, терапевтични е, изделия, е, като например сърдечни клапи, които са предназначени за влагане в сърцето чрез операция от типа отворено сърце. Така или иначе, сега действащият механизъм не разполага с възможности за оценка на информацията, предоставена за тези изделия от производителите. И при това не може да се гарантира хармонизиран контрол от страна на 80-те различни нотифицирани така наречени органи в Европа. И трябва да се търси едно равновесие между разрешителното запускане на пазара и сега действащата система, която се основава изключително на сертификацията от страна на нотифицираните организации. Аз предлагам фактически една альтернативна система. наред с налагането на е, изискванията по линия на нотифицираните организации, трябва да се отдаде приоритетно значение на насоките за оценка на клинична практика или за клинични изпитвания и след като това бъде въведено като практика, ще можем да сме сигурни, че оценките са еднообразни навсякъде в Европейския съюз. Значи, каква е идеята? Да се създадат комисии или състави от европейски експерти за валидиране на клиничните изпитвания на медицинските изделия, които са най-рискови и които не са обхванати от насоките. И аз предлагам този механизъм е, да се засредоточи най-вече върху е, медицинските изделия от трети клас, които са е, имплантируеми. Така, значи става въпрос за едно централизирано оценяване или изпитване а, на, на общо европейско а, равнище, а, резултати от които могат да бъдат а, нали, приети, приети под условие или отхвърлени. Съответно, същите състави от експерти ще имат задачата да създадат този прословут наръчник или тези насоки е, за е, е, клинични изпитвания, така че наистина медицинските изделия да се изпитват при условията на набдителност и надежност. И вече след това изделието може да подлежи на контрол от страна на, експ... на, на европейските експерти и да мине по класическия път на нотифицираните органи. Първо ще се насочи вниманието върху е, един по-голям брой от изделия, лека по лека, обаче, само върху най-новаторските изделия. Това ще даде възможност е, да, да се засили контрола върху както казах, най- най-рискованите изделия, без е, да се стига до една бюрократична, закостеняла система, което следователно е в духа на новия е, е, нормативен подход. И в тази връзка аз предлагам е, една предварителна научна експертиза за съответните производители, за да могат те предварително да знаят какво се очаква от тях, особено след пускането на изделието на пазара. И тук отново трябва да проявим бдителност, да не въвеждаме механизми, които биха могли да възпрепятстват конкурентоспособността и конкуренцията в този новаторски сектор, който дава работна работа на стотици хиляди в Европа, най-вече в рамките на малки и средни предприятия. Ме ми се струва, че можем да постигнем съгласие, тъй, защото определен брой новаторски изделия, които са особено рискови, не, не могат да подлежат на точков такъв един централен контрол страна на един единствен орган. Така че това, което предлагам, надявам се, ще представи добър компромис. И накрая въвяла съм някои по-дребни е, изменения, имайки предвид деликатния характер на определени изделия. Аз предлагам задължение за, за страховка гражданска отговорност на производителите или за продуктова отговорност. Както впрочем, е, такъв режим вече действа в повечето европейски страни. Що се отнася до корективните действия, ми се струва е, необходимо отговорностите да бъдат изяснени, за да се избегне размиването или прехвърлянето на е, отговорност. И няколко думи за е, диагностичните изделия инвитро. Аз общо заето заимствам онези части от е, регламента за медицинските изделия, които според мен са относими, като е, прецизирам, че тук се включват всички форми на генетични тестове с медицинска цел. Спори се, например, дали да се включват тестовете за картография или, или картиране на ДНК, които не са непременно с медицинска цел, но които според мен ми се струва заслужават регламентация. Макар, че аз си давам сметка, че до сега по този въпрос не сме обменяли мисли. Ето, това имах да ви докладвам, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за положените огромни усилия. Внесла сте голям брой изменения. Благодаря за това, че споделихте вашия опит с нас. Имаме достатъчно време за разговор, така че е, ще разберем какво смятат колегите. Започваме с докладчиците в сянка. Антонио Корея де Кампуш. Добре е дошла на Антония Първанова. Хайде Рюле тук. Започваме с господин Корея до Кампуш. Благодаря. И аз искам да благодаря на колежката Бера, защото тя успя да прехвърли професионалните си знания и опит в е, е, изготвянето и много същественото е, поправка и оформяне на анализа по доклада. Сега ще премина на английски. Процесът е, за получаване на разрешения на медицински изменения има достатъчно елементи на гъвкавост и тези елементи трябва да бъдат е, запазени. В системата се създават възможности за бърз достъп до изпитвания и ние трябва да е, се справим с съществуващите пропуски, примерно е, необходимостта от засилена сигурност за, е, за пациентите при клинични изпитвания. За медицинските изделия и фармацевтичните изделия са две много различни е, продукта и съответните разлики трябва да бъдат отчитани при получаването на разрешително за извеждане на пазара. Когато има един централизиран процес за разрешение, той може да води до по-големи забавяния за компаниите, без да носи допълнително ниво на сигурност за потребителите. Съгласни сме с предложението на комисията за необходимостта да има надзор над процеса за одобряване за някои от изделията – Считаме, че предложенията на докладчика вероятно е, стигат твърде далеч в предложението за централизиране, но е, сме готови да помислим какви компромиси можем да постигнем. Предлагаме известни е, промени за нотифицираните органи по отношение на филтрирането на първоначалните предложения. Също така считаме, че трябва да има по-голям надзор на тези органи и по-голямо сътрудничество между националните органи. Също така считаме, че трябва да има и по-голяма прозрачност при е, е, формулирането на м, приоритетите за професионален опит в тези органи. Е, не следва да се искат доказване за всеки клас от е, и изпитания за всеки клас, клас от изделия. При клиничните изпитвания, независимо, че те са много различни за изделията от тези за е, фармацевтичните продукти, считаме, че може да се направи повече за засилване на стандартите за клинични изпитвания и това трябва да се отрази в регламента. Проблема с е, изпитванията преди извеждането на продукта и нали, изделието на пазара, как може да се изследва дали то е ефективно или не, не сме ясни. Въпроса за еднократните изделия и повторната им употреба, той е сложен, както бе изтъкнато и тук. Трябва да направим така, че повторната им употреба трябва да се съпътства с съответни мерки за безопасност, да има съответната отговорност, която да се прехвърля от първоначалния производител към този, който приготвя изделието за повторна употреба. За надзора на пазара и е, компетенциите на Европейската агенция. Това е ключов въпрос. Читаме, че трябва да има надзор е, след извеждането на изделието на пазара и той да е достатъчно ефективен. Е, също настояваме, е, т.е. приемаме идеите за централизирана база данни за медицински изделия. Е, Изненадващи проверки за производителите следва да бъдат по-чести. Те се прилагат, но не чак толкова много. Следва да има, разбира се, и ясно формулирани критерии. Проблема е, че е, обществото няма достъп до данните от изпитвания преди извеждане на изделията на пазара и след извеждането им. Смятаме, че тук трябва да има повече прозрачност. Трябва да се да има данни и за спонсорите на подобни клинични изпитвания. Проследяемостта и възможността да, се, да има достъп до е, бази данни е, за медицински изделия е много важна за научните среди и тя трябва да бъде предоставена е, въпроса за надзора също е, е важен, защото по този начин ще има по-добра информация е, за съответните изделия. Много сложна е тематиката, господин председател, много сложен е регламента. Считам, че има още много да се работи по тази тема и мога да си представя, че имаме с какво да помогнем за оформянето на едни по-добре окончателни решения. Have... Благодаря. Добре е, че такива опитни експерти работят в нашата комисия. Знам, че и госпожа Парванова много знае по тази тема. Ще й дам думата. Имаме достатъчно много време. Всъщност следващото ни разискване започва в 3 часа, 4 часа вероятно има предвид председателя, така че заповядайте, имате време. Госпожа Парванова, благодаря. Всъщност двете досията са много сложни по своя характер и много важни и съжалявам, че Тук няма повече хора. Имаме отличен докладчик. Работим в сътрудничество с МВ, Мисля, че трябва да уточним какви са нашите правомощия, за да не се случи стълкновение с правомощията на МВ. Много често в парламента стават сблъсъци заради правомощията на отделни комисии или на отделни политически сили. Що се отнася до това, дали трябва да укрепим предварителната процедура, трябва да кажа, че госпожа Бера говори за това, че КГМИ трябва да дава своето решение, най-вече за продукти от клас В. Каквото и да е крайното решение, мисля, че ще трябва да постигнем компромис. Може да има нотификация и задължително мнение вместо е, предварителни действия. Като цяло смятам, че е на лице необходимостта от един по-категоричен подход. Има известни притеснения, че Процедурата на квалифицираното мнение може да доведе до забавяне. Говоря за становището от страна КГМИ. Има американски опит в тази област, свързан с медицински изделия, които е трябва да бъдат изтеглени от пазара. Всъщност нотифициращите органи в Европа нямат точно такива правомощия, както американския орган. Това оказва влияние върху безопасността. Госпожо Бера, вероятно ще трябва да обсъдим състава и правомощията на тези нотифициращи органи. Много често те прехвърлят персонал или не имат персонал и не разчитат на вътрешни експерти. Ето защо може да има конфликт на интереси. Трябва да се увеличи прозрачността. Що се отнася до предварителната оценка преди пускането на пазара, ефикасността, клиничните изпитания. Можем да поговорим малко повече. Не трябва да обръщаме внимание само на безопасността и действието. Може да има известни затруднения с тълкуването. Какво още можем да предложим, за да подобрим безопасността? Доказването на ползата. Не само по отношение на предишния модел, устройство или изделие, а и в сравнение с други изделия. Това ще помогне при използването на тези изделия в болниците. За целите на предварителната оценка преди пускането на пазара, и за целите на укрепването на ролята на нотифицираните органи, изделията по клас 3 могат да бъдат класифицирани според конкретни критерии. Отново казвам, задължително становище плюс нотифициране. Що се отнася до имплантантите, трябва да има допълнителни уточнения по отношение на безопасността и във връзка с безопасността. Що се отнася до процедурата преди пускане на пазара, може да използваме европейската база данни като регистър – и да се опитаме да гарантираме проследяемост. Има много конкретни казуси, свързани с липсата на бази данни и с липсата на проследяемост. Напълно съм съгласна, че определението за иновативни медицински изделия трябва да бъде уточнено. Ето защо трябва да се добави нещо в текста. Още нещо, съществените и техническите критерии. Що се отнася до съществените критерии, с цел избягването на липсата на яснота и предсказуемост, добре е да има е, фиксираност. Е, а по отношение на техническите критерии трябва да има гъвкавост за техническите критерии трябва да има делегирани актове. Тези медицински изделия представляват нова индустрия и можем да обмислим възможността за в бъдеще да ги класифицираме по-отделно По отношение на еднократната употреба и преработката възникват известни затруднения, ако едно изделие е определено като изделие за еднократна употреба, то трябва да остане такова. А преработката трябва да се прави само когато е доказано, че е възможно да се осъществи. Е, но не и когато е неуместно. Трябва да обсъдим и въпроса с злоупотребите по отношение на еднократната употреба. Все повече такива случаи има. За целите на търговията се използват маркетингови стратегии, добавят се разни е, елементи, компоненти към а, изделията, като се внушава идеята, че така а, те се превръщат в а, изделия за еднократна употреба. Между другото, тук а, не трябва да се объркваме и не трябва да смятаме, че това представлява преработка. Мисля, че е най-добре да има отделно законодателство. Ако погледнем действителността и позициите на държавите членки, едва ли нези, които са забранили преработката, ще се съгласят да се дебатира отново това законодателство. В заключение, ние всички ще положим максимални усилия да подкрепим докладчика. Всички ние, които работим в комисията ЕМВИ, ще се опитаме да гарантираме сътрудничеството между двете комисии, както и включването на нашите съображения от ИМКО в основния доклад на комисията. Е, мисля, че ще успеем да защитим своята позиция. Мисля, че имаме и отличен докладчик. Благодаря още веднъж. Благодаря за вашите коментари, госпожа Руле. Също благодаря на докладчицата и особено на госпожа Парванова. Това, което току-що казахте, е, определено ми е от полза. Трябва да си призная, аз не съм специалист. Други са моите специалности, смея да твърдя. И поне е, наистина част от съдържанието на доклада излиза извън правомощията на нашата комисия. Е, на ми се струва, че дори би било по-добре да, да ограничим нещата до, до правомощията на нашата комисия сам. Сега, дали Европейската комисия не би могла да, да коментира измененията, които предлага докладчицата, като е, ни каже дали оценката на въздействието ги обхваща. Не съм сигурна. Освен това съм съгласна с казаното от госпожа Парванова за вторичната употреба. Някъде преди 4 или повече години имахме една доста разгорещена дискусия по този въпрос и трябва да си призная, че въпросът е много труден. Трудно може да се постигне каквото и да било, имайки предвид различната практика държавите членки. Не, защото ми се струва, че трябва да, така, да поограничим, да поукротим нещата, за да не се натъкнем на непреодолима съпротива на съвета. Ако само по този въпрос за вторичната употреба е, се натъкнем напълно неразбиране от страна на съвета, би било жалко. И знам се ще да диференцираме спорните въпроси. Сега можем да попитаме. Е, впрочем, аз питам комисията е, относно приложеното поле и онова, което предлага докладчица, и от друга страна за структурата, която ни предлага докладчицата и която предлага Комисията за околната среда. И как гледа Комисията Европейската на, на тези предложения? Благодаря. Благодаря. Аз ще изпълнявам длъжността докладчик от името на колегата, който не е тук но едно неофициално встъпление от моя страна, що се отнася за изделията за повторна употреба. Спомням си го този въпрос. И не е неуместно да се мисли, имайки предвид сегашните бюджетни съкрещения, е, възлагащите органи за доставка на такива изделия да, да се ориентират към изделия за многократна употреба. И, и вече тук възниква въпроса за етикетирането, за обозначенията на тези изделия. Въпрос, който повдига и колегата Хокс, който, от, от чието име е, ще докладвам. Да, господин Фокс, аз ще казвам и ще, ще предам а, е, текста на госпожа Бера. Та той приветства идеята да се актуализира нормативната уредба, смята, че така ще се повиши качеството и безопасността на медицинските изделия и на изделията инвитро. витро които се разпространяват на европейския пазар, като при това се избягва ненужна регламентация и, и увеличаване на себестойността или задушаване на новаторството или възпрепятстване на потребителския избор. Е, господин Фокс приема някои изменения на докладчетата, сериозно е загрижен по отношение на други, особено що се отнася до защитата на потребителите, което е собствено периметъра на нашата комисия. Е, е, нашият съдокладчик е, подкрепя идеята на госпожа Бера да се засили определението на активно изделие, така че, например, спринцовките да бъдат изключени. Alongside the regulator's medical device coordination group. Um, особено подкрепя господин Фокс по-голямата прозрачност на информацията за медицинските изделия на европейския пазар, тъй като е отрешаващо значение наличната личната зададено изделие информация да отразява клиничните изпитвания – но е, господин Фокс не е съгласен с някои други неща, предлагани от докладчицата. Той, разбира се, е, на заседанието на докладчиците в Сянка ще развие своите съображения по-подробно. Господин Фокс е, подкрепя включването на някои естетически имплантанти в приложното поле на регламента, но смята, че е практически невъзможно в едно общо определение тези изделия да бъдат изчерпателно е, определението, защото той подкрепя идеята на комисията за списък в приложението. Подкрепя нашия докладчик е, предлаганото за еднократни или многократни, но смята, че не е уместно в някои случаи определени изделия да се обозначават като еднократни при отсъствие на научна обосновка. Не приема също така 44-ти е, член колегата Фокс, тъй като смята, че на места на комисията би довела до забава, до оскъпяване на процеса, без каквато и да било полза за потребителя. А онова, което докладчицата, предлага за по-нататъчно изменение на въпросния член, още повече задълбочава проблема. Основното внимание трябва да, да бъде, е, е, що се отнася до качеството на така наречените нотифицирани органи. Сега, по-нататък, що се отнася до е, диагностичните изделия инвитро. Той приветства по-голямата част от становището и особено изясняването на предложеното поле на понятието здравна институция и това, което предлагате за прозрачността на информацията относно изпитванията на място в дадена здравна институция. Но, господин Фокс смята, че тези вътрешни, е, че, че е, е, трябва да се въведат вътрешни изключения за всички изделия от клас А до Д, и то особено за случаите, в които няма оценка от, от търговския отрасъл, например за диагностичните изделия за редки заболявания. impact of this change. And so he says um, he very much looking forward to working with Mrs. Berra and the other shadows on this important topic. So, so we've had contributions from, uh, from all the shadows now. Uh, да, значи всички докладчици в сянка са се произнесли. Сега не знам дали госпожа Бера иска да коментира веднага или би предпочела да изчакаме комисията първо да, да каже какво мисли. Да? М- кой от комисията ще се изкаже? Да спина? заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Бера, докладчикът, която е свършила много сериозна работа. Много се радваме, че от доклада получаваме толкова полезни идеи. Той е, също върви в посока на намиране на компромиси по е, въпроси, които тук се споменаха, че остават открити. Те са квалифицирани като такива и от Комисията по околна среда. Има няколко конкретни въпроса. Няма да засягам всички от тях, например, разрешителните, които са предварителни преди извеждане на, на изделието на пазара. А, ние сме извършили проучване на въздействието и там е ясно, че ще има принос и за сигурността на изделията, а и ще се даде възможност за бърз достъп на тези изделия на пазара, който така или иначе тази, този отрасъл е много динамичен с много новаторство и това е добре за потребителите. Що се отнася до надзора, Процедурата, която се предлага от госпожа Бера, според нас предложението на Европейската комисия имаше за цел именно да подсили елемента на безопасност. За това предлагаме механизъм за надзор, който да дава достатъчно ранна информация за риска за изделия, които излизат на пазара. Също така нотифицираните органи трябва да, има, да дават и е, квалифицирана оценка на съответните изделия. Е, макар, че ние имаме оценка на въздействията, сме готови да обсъдиме един вариант на подобрен текст, защото е, тук отчитаме и опита на депутатите и на страните членки по тази тематика. Така че сме готови евентуално да включим елементи, ако тя ако те е, подсилват е, целите на предложението на Комисията за механизма за надзор. Радваме се, че докладчикът е, е готов да запази правило 41. Вчера Комисията по околна среда също изтъкна този въпрос. Става дума за специфичен вид изделия за повторната употреба, разбираме загрешеността и на вашата комисия и на комисията ЕНВИ. Трябва да работим по тази тема, определено. И може би е, предложението на госпожа Бера би могло да е основа за, основа за разрешение, т.е. Е, изделия с е, предимно еднократна употреба, може би ще можем да търсим някакъв, някакъв начин да постигнем равновесие по този толкова деликатен въпрос. Имаше един конкретен въпрос по тази тема за различните подходи на страните членки – Имайте предвид, че ние сме дали възможност на страните членки в предложението страните членки да имат възможност да не се присъединят към съответната процедура. За въпроса за изделията с, с естетична цел, разбираме, че е необходимо да има дефиниция и разбираме, че има смисъл да има такава. Но все пак пазарът е много динамичен и едва ли можем да излезем с дефиниция, която ще покрие всички продукти. Ще се получи по-скоро една сива зона, където ще се появят изделия, които не са регулирани и ще има такива, които ще излязат изцяло от системата. Мога да ви дам един пример, с което евентуално може да се покаже как няма да работи системата. Това е идеята за а, коронки и татуировки. Едното може да се включи в а, схемата, другото ще бъде изпуснато. А, а що се отнася до предложението за инвитро медицински изделия, много сме благодарни за предложенията, много интересен доклада. Два проблема се очертават Готови сме да ги обсъдим, особено включването на дефиниция за генетични тестове. Смятам, че а, ще има подобно предложение и от комисията ЕНВИ. Готови сме да ги обсъдим. А по въпроса за така по-хоризонталния въпрос за осигуряване за допустимостта или съвместимостта, трябва да обмислим дали, дали е възможно това. Има, има смисъл да се мисли по тази тема, но трябва да видим дали е възможно. Като цяло считаме, че има добър баланс в е, доклада. Има много елементи, които могат да се използват за подобряване на предложението на комисията. Ние не считаме, че то е идеално. Е, и е, считаме, че всички предложения за подсилване на елемента за надзор е, биха били приети, е, ако вървят в духа на оригиналното първоначалното предложение на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези обстойни отговори. Казахте, че много неща са заложени на карта. Сигурен съм, че комисията МВ ще предприема различен подход по много аспекти, така че ни предстоят преговори. Като цяло имаме подкрепа за доклада на госпожа Бера, за становището и по-скоро има само няколко места, в които има известни несъгласия. Кажете ни, моля, госпожо Бера, как ще се работи от тук нататък, как ще работите с комисията ЕМВИ и освен това, ако имате някакви заключителни думи, естествено. Euh, така, господин председател, извинявайте, че се забавих да взема веднага думата. Аз тук така ще направя някои изправки по календара за, или графика, за който питате. Значи, изменени допълнения 6 май в нашата комисия. Това е крайният срок. Сега, за Енви, за околната среда, те ще гласуват през юли и в комисия а, ние ще гласуваме през юни. Значи преди гласуването в околната среда. А измененията на вниманието на комисията по околната среда са с крайен срок 13 май. Значи 6 май за нас, 13 май за тях. Тук гласуваме през юни, а ЕНВИ през юли. И пленарно ще се гласува през септември. Така, отговарям и на... Удовлетворява ли това вашите очаквания, господин председател? Да, това всъщност съответства на записката, която ми подадоха тук. Значи на 30 май, мисля, ще имаме е, следваща възможност за обсъждането в комисията. Е, и тогава вече ще представите с докладчиците в сянка на внесните изменения. Ще дадем известно време за стигане до компромис е, до 17 юни, датата за гласуване. Госпожа Първанова. Аз имам чисто практически въпрос. 6 май е първия ден след православния Великден. Тук няма да има много хора, опасявам се. Дали секретарятът би приел 8 май като краен срок? Понеже след това ще имаме достатъчно време до гласуването, края на юни, да разгледаме измененията и допълненията. Така че чисто практически би било по-добре. Крайният срок да се удължи тук до 8 май. Мисля, че това би облегчило и нас. Е, вижте, този въпрос вече беше повдигнат и много трудности е, се е, изникнаха, понеже въпроса за писмените преводи е, е, е сериозен. Тът, не знам, следващата седмица е зелена. не може да ги внесете измененията преди Великдена. А, а, май по-добро по това няма. Понеже измененията на Шоя Бера трябва да бъдат гласувани до 18 май, тъй че тя да има време да ги внесе в Комисията за околната среда така и да, да, да, да стабилизира нашата комисия там. Така че това е последната дата, наистина, в комисия за, за нас, за гласуване. 18 юни. Инак ще трябва да гласуваме през същата седмица, през която ще гласува и околната среда, което въобще не, не бива с оглед политическия ни ангажимент към тях. Така че съжалявам, но нищо не можем на практика да направим. Сега, ако се установи, че Комисията за околната среда би пропуснала срока си, е, вероятно бихме могли отново да помислим. Сега вие какво казахте? По обяд, 12 часа по обед на 6. Дали, примерно, секретариатът не би удължил този срок до понеделник или на 6 вечерта? А поне половин ден да имате. Нещо друго? Госпожа Беране, желаете ли да кажете още нещо? Е, господин председател, аз е, преди всичко дължа благодарност на, на всички членове на, на комисията за много е, коментари. Всеки очевидно обръща главно внимание на въпроса за пускането на пазара на медицинските изделия и на здравните гаранции, здравната сигурност за всички потребители. В същото време наясно съм, че е, е на лице един безусловен императив, а именно е, иновациите, засилената динамика на развитие на този отрасъл в Европа. Бих искала. Сега, във всеки случай аз съм удовлетворена да констатирам, че всичко, което се отнася до прозрачността, проследимостта, явно се ползва с консенсус между политическите групи, както и въпроса за базата данни, с оглед на прозрачността, на бдителността, с оглед на казаното от колегата Декампус, Кампус, която беше особено категорична по този въпрос за базата данни, както и госпожа Първанова. Е, що се отнася до нотифицираните органи, е, разбирам вашите съмнения и опасения, в смисъл, че те биха могли да присвоят правомощия за абсолютно всички е, медицински изделия, които следва да, да оценяват, да съсредоточат себе си целият експертен потенциал. Ето защо, впрочем, аз предлагам експертните комисии, към които могат да се обръщат производителите преди да внесат е, документацията за изделието, за да получат уверение, че в процеса на разработка на, на, на новото изделие не, не биха нарушили известни норми, което би ги забавило съответно. И в същото време тези експерти биха могли да подложат на оценка и данните от клиничните изпитвания. Ето това е начин да се облегчи до някъде липсата на експертен потенциал у нотифицираните органи. Давам си сметка също така за е, опасенията на госпожа Барванова във връзка с е, определението на понятието перформанс или перформанс или експлуатационни характеристики. Е, всички имахте какво да кажете относно еднократната употреба. Очевидно има консенсус за правното становище по този въпрос, а именно дали еднократната употреба като обозначение след да се отнася за изключително еднократно употребимите изделия, или пък бихме могли да помислим за альтернативен клас или класификация, в който случай е, тежестта на доказване пада върху производителя, е, че въпросното изделие не подлежи на повече от еднократна употреба. Съгласна съм с господин Делкампус, който държи на, на инспекциите, на, на проверките при производителя от страна на нотифицирания орган. Като наистина само по този начин бихме могли да, да дадем още повече гаранции за безопасност на, на потребителите. В заключение, мисля, че общо взето има, има консенсус между групите по големите въпроси и ще продължим да работим заедно, да го търсим. И аз не очаквам особени трудности при намирането на компромис. Като аз ще откликна на всички ваши предложения и ви благодаря от все сърце е, за готовността ви да работим заедно, така че нашата комисия да състави максимално прагматичен и най-вече приложим текст. Благодаря. Благодаря, госпожо Бера. Благодаря на всички докладчици в сянка на комисията. Радвам се, че поговорихме по този е, въпрос, е, по тези досиета. Ще видим дали можем да придвижим малко напред крайния срок за внасяне на измененията. Госпожа Парванова беше особено убедителна. Ще ви дам информация, когато я получа. Знам, че вие работите и в Комисията по околна среда и обществено здраве. Ще се опитате да приравните позициите на двете комисии. Ще имаме най-вероятно споразумение на второ четене или ще имаме помирителна процедура. Ще видим какво ще стане. Преминаваме към втория дебат днес след обед. Имаме ново предложение. За първи път ще го разгледаме. Предложение за директива с цел гарантиране на високо общо ниво на мрежова информационна сигурност в Съюза. Много се радвам, ще мога да приветствам Джузепе Ламонти, ръководител на отдел в GD Connection на комисията. Той е експерт с голям опит. Работил е с колеги в Санко. Само след минутка ще му дам думата, за да ни представи настоящото предложение на комисията. Ще говори, освен това, по оценката на въздействието, стратегията, която комисията е избрала. Искам да приветствам господин Гарсес Рамон. Той е докладчик в сянка от името на социалистите и демократите. Госпожа Тун замества господин Шваб, аз съм докладчик в Сянка, госпожа Рюле замества господин Енгстрем като докладчик от името на зелените. Съществува нещо като доклад шапка, доклад за стратегията. Имаме и съвместно съобщение за откритото пространство, откритото електронно пространство и киберсигурността. Ние сме номинирани като водеща комисия по тези две досията. Без да се бавя повече, ще дам думата на Джузепе Аламонти за неговата презентация. Давам ви думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще положа максимални усилия да съм кратък. 15-20 минути, не повече. Оценката на въздействието към нашето предложение представлява кулминацията на един дълъг процес на обмисляне, на разговори в областта на мрежовата сигурност. Комисията следваше един подход с доброволен характер. Разговаряхме с държавите членки, като основната ни цел бяха публично-частните партньорства в областта на мрежовата сигурност. Разговаряхме с Европейския форум на държавите членки или ЕФМС. Той отговаря за киберсигурността и за мрежовата сигурност. Разговаряхме с публично частното партньорство EP3R. Е Разговаряхме и с ЕНИСА. Обществените ни консултации бяха между 23 юли и 15 октомври. Получихме около 180 отговора, най-вече от представители на индустрията. Изготвяйки оценката на въздействието, ние отчетохме и резолюцията по собствена инициатива на парламента от 12, парламента от 12 юли миналата година относно критичната инфраструктура. В резолюцията си парламента предлага на комисията да предложи мерки с задължителен характер. Освен това се предлага сътрудничество между екипите, наречени СЕРТ, екипите за бърза реакция. Целта ни в крайна сметка е да предложим рамка за осведомяване в случай на нарушение на сигурността. Какви са проблемите, които идентифицирахме в оценката на въздействието? На първо място недостатъчно ниво на защита на мрежата и на информационните системи. Ниво на защита срещу рискове, които компрометират сигурността на, на системата. През 2011 година броя на кибератаките в целия свят се увеличи с 81% спрямо миналата, изминалата 2010 година. Сложността на инцидентите също се увеличава. 56,8% от интервюираните в рамките на публичните консултации ни казаха, че за изминалата година са станали свидетели поне на един инцидент, който сериозно е компрометирал услугите, които се предоставят от тях. Тези инциденти оказват въздействие върху всички участници в економиката, тъй като съвременната економика разчита изключително много на информационните технологии. Те са изключително важни за функционирането на нашите общества и економики. И естествено тези нападения пречат и на функционирането на единния пазар, защото използващите информационни и комуникационни технологии е, желаят е, да, да, да използват тези технологии, само ако тяхната сигурност е гарантирана. Според едно изследване на Евробарометър, 38% от потребителите не желаят да предоставят своите данни в интернет или да правят покупките, като имат съмнение относно това какво ще се случи с с техните данни. Какви са факторите, които се крият за тези проблеми? На първо място, различните възможности, които съществуват в Европейския съюз. Северна Европа е много по-способна да се защити спрямо Южна Европа, например. И тук се пораждат два проблема. Първо, проблем с сигурността, защото знаете, че всяка верига е толкова силна, колкото най-слабото и звено. Така че най-слабото звено може да се експлуатира. Чрез зловреден софтуер, например, използването на, на такъв зловреден софтуер е, в а, Южна Европа може да генерира проблем по цялата верига и съответно проблема да се разпространи в цяла Европа. Втория проблем е, че сътрудничеството не е достатъчно добре разпространено. Някои държави членки са изолирани. Сътрудничеството общо взето е в рамките на една група от 10 държави. Съществуват и пропуски в нормативната база. За момента изискванията за управлението на риска и отчетността засягат само доставчиците на мрежите за електронна комуникация, но не и за други участници. За съжаление, текста е с дребен шрифт. Опитвам се да ви представя логиката на интервенцията. Значи проблема е недостатъчна защита срещу заплахите – тази недостатъчна защита създава нарушения на функционирането на системите в Европейския съюз. Съответно се създават проблеми за сигурността на гражданите и за функционирането и завършването на единния пазар. Основният проблем е всъщност разликата в способността и подготовката в различните държави. Освен това не се споделя информация относно инцидентите и заплахите. Трябва да споменем и факта, че много от инцидентите не са докладвани на никого, тъй като ще се загуби част от репутацията, ще трябва да се поеме отговорност и така нататък. Какви са конкретните ни цели? Първата цел е да се гарантира, че има едно минимално ниво на техническа готовност и технически умения. На второ място, сътрудничеството трябва да включи всички държави членки, а не само някои. И третата цел е да се накарат доставчиците на критична инфраструктура да приемат една култура на управление на риска и да споделят информация относно инцидентите. На следващо място направихме анализ на различните възможности за действие. Имаме така наречената отхвърлена опция. След това вариант номер едно да продължим както сме карали до сега, базовия сценарий. На второ място регулаторния подход, директива за информационна сигурност. По силата на този подход държавите членки ще трябва да имат поне минимално ниво на, на технически умения – е, за да гарантират сигурност на, на мрежата и на информацията, трябва да има а, е, орган, който да изготвя стратегия за сигурността и освен това трябва да има план за сътрудничество с цел превенция на инцидентите. Освен това, ако се случи инцидент, трябва да има готовност за действие и за смягчаване на въздействието. Този орган, за който говоря, трябва да разполага с необходимия персонал, високо квалифициран, персонал, който да е готов да действа в случай на някакъв голям инцидент, като смекчи въздействието му. Втория елемент на регулаторния подход е създаването на механизъм за сътрудничество между всички 27 държави членки и третата част – на този подход е разширяването на изискванията и до публичните органи. Като естествено трябва да се дава информация за инцидентите. Третия вариант, който обсъдихме, е смесен по своя характер – Тук се комбинират регулаторни мерки, които ще бъдат приложени в частния сектор, както и някои доброволни мерки, чиято цел е да се е, стимулира техническата готовност на определено ниво. From the, from the И така, от оценката на различните варианти установихме, че чисто доброволният подход не би способствал за постигането на целта, за решаването на проблем. По редица причини това просто още веднъж, да, да, да за да излязат надписите, пунктовете. Мисля, че това трябва да видите на екрана. The, the, the, the voluntary approach basically will not, will not work because the disparities are too great. Да, понеже е, разликите между държавите членки е, са твърде големи, опасявам се, че с течение на времето те ще се задълбочат и това ще подрони общата сигурност е, в Европа и ще възпрепятства сътрудничеството между всички. И на общо европейско равнище. Сега, още, какво е положението днес? Е, е, доставчиците на основна инфраструктура по-настоящем не са достатъчно охотни да изпреварват събитията в областта на мрежата информационната сигурност. На, на кибернетичната сигурност се смята на е, начален инвестиционен разход, който практически не се възвръща. И това ви го казвам от, от е, буквално отличен опит. Е, и, и съответно твърде малка е склонността да се споделя информация с държавните регулиращи органи. Следователно, чисто доброволният подход няма да свърши работа. Според нас трябва да се въведе норма, някаква нали, е, законово задължение по отношение на държавите членки и по отношение на доставчиците и операторите на инфраструктурата. По същите причини, впрочем, смятаме, че третият смесеният вариант – би дал частичен едва отговор. Няма да се преодолеят по този начин несъответствията, неравната охрана и, е, на информацията и, и, и мрежова сигурност в Европа. Ще видите в е, оценката на въздействието сме поместили много количествена информация – оценихме не само социално-економическото въздействие на различните варианти, а и конкретното функционално въздействие върху мрежовата и информационната сигурност. Направихме опит да направим оценка на административните и други разходи, свързани с въвеждането на уредбата. Нямам време да навлизам в това, но ако имате такива въпроси, с удоволствие ще отговоря. По-нататък, следващия екран. Още. Още. Така. Така. Ето, виждате най-общо. Средно на държава членка какво се очаква. Според нас това не са непосилни разходи. Нали, по настоящем не всички държави членки е, имат такава национална структура за сигурност. А, всъщност три изобщо нямат, други не, не, не, не я прилагат. Така че началният разход за създаването на системата, е, там където тя въобще отсъства, е около 2,5 милиона евро издръжката по-нататък на компетентния орган с около 6 души щатни служители 360 000 евро, което е текущ разход. Нали, 2 милиона и половина са начален еднократен инвестиционен разход, 360 000 е издръжката на органа годишно. Всички органи по-нататък би следвало да имат обща страница в интернет за публикуване на неповерителна информация, е, за е, сигнали подавани по системата, е, предприяти действия и, знаете, тук началният еднократен разход е скромен, 5000 евро и някъде 2400 годишно за поддръжка. Значи това е себестоеността на способностите, как, както се казва. Е, каква ще бъде своеобразната такса за участие в механизма за сътрудничество? Допускайки, че годишно, вероятно, ще се провеждат до три присъствени е, съвещания, и значи на държава членка около 6 000 евро, което е командировъчни разходи. Нещо важно в тази връзка държавите членки ще трябва да участват в общоевропейски учения по мрежова информационна сигурност и възоснова на опита на Агенцията за мрежова информационна сигурност, която проведе такова учение през 2010 година, е, можем да смятаме, че едно учение с участието на всички 27 държави членки би струвало веднъж годишно около 55 000 евро. Нещо, нещо важно тук в рамките на механизма за сътрудничество държавите членки ще трябва да обменят помежду си защитена информация и съответно ще трябва да ползват надлежно защитена инфраструктура. И за новосъздадена такава защитена инфраструктура Инвестиционния разход би бил около 10 милиона евро. Това са средствата, които комисията изплаща на Orange за е, е, един тестов сайт, който е посветен на, на, на такъв един защитен обмен. Ако държавите членки приемат да си служат с тази вече съществуваща инфраструктура, разходите за привеждането и в съответствие еднократно пак биха възлезли на около милион и половина евро. По-нататък, опитахме се, колкото бе по силите ни, а трябва да ви кажа, беше твърде трудно, защото почти не можеха да се намерят данни, та опитахме се да изчислим разходите за държавен сектор, т.е. държавната администрация от една страна и частния сектор от друга. Значи за управление на рисковете и въвеждане на е, конфигурации за сигурност, съответстващи на степента на определения риск. И виждате тук средният е, нещо важно тук. Е общо, всъщност, сумата би се положила в интервала между 1 милион и милион цяло и 9 евро. Този разчет а, извинете, ораторът се поправя. Говорим за милиарди, не милиони. Милиарди. Значи между 1 и 2 милиарда грубо. И отново, по... нали, това е общо за целият частен и държавен сектор. Е, попадаш в приложното поле. И това е разликата между е, една еталонна издръжка по най-високите постижения в сектора. Това по данни на Rand Corporation. Енергийният сектор има най-високи постижения в е, тази област на мрежовата сигурност. Енергийните дружества изразходват около 6,6% от информационно-технологичния си бюджет за защита и сигурност. И възоснова на това, доставчиците на критичната инфраструктура, смятаме ние в повечето случаи ще трябва да въведат някакви допълнителни данни, понеже е, представят е, обработващи е, лична информация по смисъла на режима за защита на личните данни. И вече на тази база, като вземаме теоретичния максимум, коригираме надолу 40% и е, едно още по-голямо е, занижаване от 70%, в зависимост от обстоятелствата. И така стигаме до извода, че доставчиците на критична инфраструктура от една страна и държавната администрация от друга биха поели разход в този интервал между 1 милиард и милиард цяло и 9. Предложението се прилага за МСП, микропредприятията се изключват, за МСП между 2500 виждате и 5000 евро на едно малко или средно предприятие. Нещо важно тук, имайки преди, че тази сума не е кой знае колко голяма, в сравнение с загубите, които биха били понесени от пробив в сигурността. Тези данни ги няма в оценката на въздействието, тъй като те постъпиха при нас едва преди, преди седмица, но по данни на PricewaterhouseCoopers, цената на пробив в информационната система за малко предприятие варира между 50 и 30 хиляди евро. А вече за голяма фирма 10 пъти повече. И най-сетне последния екран. средна стойност на известието за пробив почти пренебрежим разход около 125 евро. И ако се допусне, че 10 до 20% от известията ще трябва да се разследват, тук даваме по оценка пак максималния разход за разследване, който се поема от засегнатото предприятие или организация, виждате, 25 000 евро. И това е максимумът. Извинявам се, че отнех толкова много време, но оценката въздействие беше крайно сложна. Благодаря. Цялата идея на оценката на въздействието е именно да оценим е, въздействието на предложението. Мисля, че се поставят много въпроси в този смисъл, особено за баланса и за това има ли нужда от законодателна уредба или от един смесен подход. Във всички случаи е ясно, че нещо трябва да се направи и знам, че колегите ми искат да коментират кой иска да започне. Заповядайте е, като действащ докладчик. Чувате имената на предвидените да се изкажат. Um, unfortunately, Andreas Schwab, who is rapporteur, cannot be here. Uh, um, Благодаря. Нашият докладчик Андрея Шваб не е тук и затова ме помоли да изчита текста, който е подготвил за вас. Той иска да предам първо, че много се радва, че работата по директивата за мрежова сигурност и стратегия за киберсигурност започва в края на краищата днес в е, парламента и то е, на фона на засилените атаки. Затова и приветстваме е, предложението на комисията. Докладчикът иска да припомни някои много основни инциденти, които много непосредствено биха могли да ни засегнат и ни показват колко уязвими сме в толкова вече дигитализирания свят и общество. Ето някои примери. Три. 2007 година имаше атаки на хакери и те практически парализираха цяла, една цяла страна – Естония. Частни, и публични, частни предприятия и публични институции бяха много засегнати. 2011 година се е на Place, Place, PlayStation Stony. Знаете, че бе засег... са засегнати хиляди потребители. И е, този месец, примерно, е било открито, че е, кибератаки поставят под много голяма уязвимост потребителите на отоплителни системи в Германия, които реално могат да бъдат изключени по интернет. И вследствие на подобна атака потребителите би им се наложило да искат от техниците да дойдат в къщи и да включат системата. Тоест всеки нас, от, един от нас може да бъде директно засегнат от пропуските в киберсигурността. А не всички страни имат стратегия в това отношение. Затова е толкова важно да има общ подход. Освен това е изключително важно да има балансирано решение между законодателна уредба и гъвкавост. Защото виртуалната среда се променя, развива се напрекъснато. Затова докладчикът иска да се възползва от общия дебат днес, да постави няколко въпроса, на които се надява да получи отговор. Този отговор също така трябва да залегне и в бъдещия законодателен процес. По отношение на директивата за мрежова и информационна сигурност, докладчикът поставя три въпроса. Един от тях вече беше отговорен, получи отговор, но все пак нека да кажа. Необходимо да има баланс между култура на оценка на риска в съответния отрасъл, но тази култура да не води до безпрекословно приемане на ситуацията или до успокояване от това, че тъй като се спазват определени критерии, няма проблеми. Та въпросът е как може да се постигне тази култура, така да се каже, на управление на риска. Говорихте много тук за разходите. Признавам си, че не можех да видя цифрите на таблиците, които показахте. Шрифта беше прекалено дребен. Не получихме е, от вас достатъчно информация за това как сте стигнали до тези цифри. Това е коментар от мен, не от Андрея Шваб. Надявам се, че са надежни тези е, цифри, защото е, знам, чула съм, че Европейската комисия има и доста неудачи при определяне на разходите. Надявам се, че цифрите са надежни. Обедена съм, че господин Шваб ще иска да знае как са се е стигнало до тях. Следващ коментар. Много важен елемент от вашето предложение е сътрудничеството между страните членки и един общ подход, и то достатъчно енергичен от е, страна на страните членки и на европейско ниво. Тук докладчикът се интересува Какви са основните идеи за е, инструмент за сигурен обмен на информация, като си има предвид, че имаме доста полезен опит с информационни системи, използвани на европейско ниво, системата Шенген или системата за визите, например. Също така докладчикът се изненадва, че вие не включвате автоматично съответните европейски органи в така наречената мреза за сътрудничество. Имате предвид да се създаде един холистичен подход. В такъв случай трябва да бъдат ангажирани Европол, Евроюст и други институции. Андрея Шваб също поставя въпроса за стратегията за киберсигурност. Започнахме първо с директивата за мрежовата информационна сигурност, но в края на кращата общия инструмент е, за е, сигурност е стратегията за киберсигурност. И докладчикът е, признава, че са третирани доста измерения на този въпрос, но някои аспекти остават слаби в предложението на комисията. Е, говорихте за публичните консултации от миналата година единствено, но е, този процес на консултации е включил само 160 участника, които са дали отговор много много често всъщност реакциите са толкова много, защото консултацията не се провежда на всички езици на общността. Та достатъчен брой участници ли е имало, за да базирате вие, за да основете вие вашите изводи на техните отговори? После – как е, се осигуряват е, данните, които са поверителни по отношение на търговията. И е, когато става дума за диалог с трети страни, комисията слага акцент върху партньорите, които са, имат сходни мнения и отношения към този въпрос, но много често кибератаките идват от страни, където всъщност отношението към тези проблеми далеч не е същото каквото е нашето. Как бихме могли да се справим с този въпрос? Докладчикът очаква с нетърпение дискусиите и работата с колегите си, докладчици в сянка, с останалите институции. А графикът е следният – Днес, 25 април, се е представя оценката на въздействието. Ще има изслушване на 18 юни. Проекто докладът ще бъде предаден за преводи на 20 юни. И мисля, че това. Предложението за резолюция за стратегията за киберсигурност е, ще бъде направена на 25 април. Значи 7 май проекто текста и край, срок за подаване на изменения 27 май. Те ще бъдат разгледани на 18 юни и текста трябва да бъде прият тук в комисията на 8 или 9 юли в пленарна зала се планира текста да влезе през септември. Това е по отношение на графикът. Благодаря. Благодаря, благодаря много за така обстойната работа. Очевидно Андрея Шваб е прочел и той оценката на въздействието. Сега давам думата на госпожа Гарсия Председателят комисията, искате ли да се изкажете? Не, госпожа Руля, ако искате, аз също имам известни коментари. Господин Гарсия Срамон. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. En la primera fase de los trabajos parlamentarios в момента правим първите стъпки. В първия етап сме на обсъждането на този е, толкова сложен въпрос. Видяхме колко е сложен и от презентацията, и от документите, с които разполагаме. Тоест и ние ще трябва да положим много усилия, за да дадем принос към решаването на поставените проблеми. За мен има две основни области, които са от интерес в този момент. И а, някои от а, мненията на колегата, които току-що бяха представени е, съвпадат с моите. Те бяха доста широко формулирани, ще очакваме да чуем и подробности, но все пак да коментирам две неща. Първо, как точно ще може да се направи връзката между директивата, която действа в момента и директивата за киберсигурността защото сигурно ще се наложи определено ниво на координиране. Знам, че темата не е една и също, но все пак тематиката е много взаимосвързана. Затова ме интересува как е, комисията възнамерява да обвърже е, текста, разпоредбите на двете законодателни документа, защото е, приложим. Те са доста свързани. Това е първият ми въпрос. И второ. Los derechos de, de los consumidores y de la ciudadanía en general. Втория ми коментар се отнася до правата на потребителите и на гражданите на Европейския съюз по принцип. Правото им, например, да имат достъп до съответните мрежи, да ги използват и да имат съответните гаранции, като не става дума само за сигурност, която безспорно е важна, но също така става дума да се направи така, че гражданите да имат възможност да използват съответните системи без ограничения. Това е една основна свобода по силата на договорите – и е, те трябва да имат възможност да се възползват от новите информационни технологии и от е, съответните е, информационни мрежи, а, а и от всички е, възможности, които дават новите технологии. Третият ми е, коментар е свързан с е, въпросите, е, чисто така, економически въпроси. Е, аз огледах цифрите, които ни се представиха и веднага ми се налага да задам въпроса кога е, е изготвено то, на тази оценка на въздействията? В какъв момент? По кое време? И е, как е, стигнахте до тези цифри? Защото, примерно, Говорите за 1 милиард и 2,5 до 5 милиарда, т.е. диапазона е всъщност двойно увеличена цифра. Как, как точно изготвихте това проучване? Как стигнахте до тези цифри, които ни представят? И накрая Искам да попитам, извършено ли е оценка на въздействието за това как ще се разбият тези е, прогнозни цифри между публичните средства, които ще са необходими за да се прилага ефективно директивата и съответно приноса на, на пазара. Какви ще са последиците от предлагането на тази директива по отношение включително и на публичните финанси? Отчитате ли, отчитате ли този аспект? Има ли някакво сравнение с частните инвестиции в това отношение? как се съотнасят обществените разходи и частните ползи от предложението също. Като си има предвид графикът, който имаме пред нас, вероятно ще имаме възможност за дискусии повече от един път. Председателят, благодаря. Благодаря за така поставените важни въпроси. Госпожа Роли, искате ли да коментирате? Не. Добре. Аз ще изкажа също няколко така, въпроса, които будат у мен загриженост също така. Искам първо да коментирам подбора ви на инструменти. Защото плановете за по-широко национално сътрудничество и за координирани реакции, споделяне на информация, екипи за бързо реагиране. Това са добри идеи, по които трябва да се работи в страните членки. Определено. Сега, дали има нужда от законови инструменти за това, не мога да кажа, но е, трябва да се работи. Но основното ми е, притеснение е за този цел, целият въпрос за изискванията, които се налагат според мен върху една много широка гама от организации. Член 14, който според мен е ключов. Страните членки трябва да направят така, че публичните администратори и операторите на пазара взем, взимат съответните оперативни мерки, за да осигурят е, сигурност на мрежата е, и контрол над своите действия. Според мен е, тук тази мярка е крайно широко формулирана и задълженията за страните членки са много широки и много е, неясно формулирани. Подозирам, че ще имаме проблеми по-нататък. Управляването на риска, свързан с сигурността, е много-много широко понятие и ако трябва да дадем себестойност, да, да го счетоводим, ако ще искаме всички всички звена на публичната администрация, операторите на пазара да наложат надзорен механизъм, това, това ще е една много, много сериозен разход на средства, който не го виждам отразен във вашата разбивка на себестойността. Не мисля, че примерно разбивката на разходите по налагане на е, контрол, инфраструктура, говорите за е, милиард. Не знам как е, точно ще стане. Вие говорите за какво разходи за прилагане вече на приятите разпоредби? Не мисля, че има достатъчно селективност в мярката бихме могли, примерно, да работим с доставчиците на оборудване. Там може да се поставят критерии е, за постигане на известни е, изисквания относно е, киберсигурност. Също говорите за доброволни мерки за сертификация, обучение. Тук се задава въпроса доколко е възможно да се очакват такива мерки в такава директива. Да, важни са мерките за общия пазар. Вие говорите, че трябва да има съответния орган в страните членки, че трябва да се иска е, е спазване на, на нивата на, е, и критериите на сигурност, но откъде ще дойдат инвестициите, откъде ще дойдат. Е, парите, защото ще трябва да има обучение, ще трябва да има съответната техни... инфраструктура. Аз лично се притеснявам. Не съм сигурна, че в момента в публичната администрация има такъв капацитет. Освен това, идеята, че ще има допълнителни разходи в това отношение, едва ли ще бъде прието с радост от страните членки в момента много ще ми е интересно да чуя вашите съображения по този въпрос. И е, започваме една дискусия за стратегия. Добре, значи трябва да обсъдим именно и този стратегически въпрос, който мен лично ме безпокои. Сигурен съм, че сте виждали документите за оценка на въздействието е, в което са направени от вашата комисия, от вашите звена, и там се казва, че от необходимостта да се докаже пропорционалността, е, комисията прави пълна оценка на въздействията, включително на нивото на сигурност, включително и на е, доброволните мерки и ще сравни е, разходите, като вие твърдите, че сте е, се отказали от идеята на доброволно регулиране на въпроса, като излизате с почти анекдотични формулировки в това отношение. Затова се питам дали вървите в правилната посока. И имате ли така смайващо убеждаващи е, доказателства, че регулаторен текст ще е по-добър? Благодаря за уместните бележки и коментари. Ще положа усилия, за да отговоря подред. Започвам с изчислението на разходите. Проблема е вързан с надежността на източниците. Разчитаме на данни от Евростат е, и от страна на е, частни анализи. Данните показват, че сектора е в своя зародиш, и е много трудно да се получи е, надежна и многостранна информация. Оценката на въздействието беше направена миналата година. Използвахме най-добрите налични данни. Най-новите данни и най-надежните данни. Когато нямаше такива, ние трябваше да изчислим теоретични максимални стойности и обхвати от стойности. Според проучване, което ако е направено от PricewaterhouseCoopers, може да се споменат е, суми между 30 и 50 хиляди, например. Е, националните одитни служби на Великобритания, например, пък е, преценяват, че щетите от кибернападения са 11 до 25 милиарда паунда. Всички оценки и цифри в оценката на въздействието са консервативни по своя характер. Тоест, ние сме изчислявали максималните теоретични стойности на разходите. Госпожо Тун, вие попитахте как сме изчислили разходите за администрациите и за доставчиците на критична инфраструктура. Ние се опитахме да изчислим разликата между нивото на изразходване на средствата. Тази разлика е 6,6% от бюджета на една компания. Това всъщност са разходите, които се предприемат в различните сектори. Естествено, тези цифри не са статични. Те най-вероятно ще се увеличават, тъй като инцидентите се очакват да зачестяват и да станат по-съвършени по своя характер. Тоест, ако трябва да говорим за максимална теоретична сума, имаме 3 милиарда евро за всичките 42 500 компании и администрации, които ще бъдат положени на тези изисквания. Тук трябва да се приспадне онова, което наричаме подстрижка. Когато има една банка, например, тя трябва да предприема действия за сигурност, както ще се предвижда в законодателството. И трябва да има, освен това, контролер на, на данните. Ние смятаме, че цифрите в оценката на въздействието са оправдани и доста консервативни по своя характер. Относно връзката между настоящата директива и директивата за киберпрестъпността. Това имаше предвид, вероятно, господин Гарсес. Директивата относно нападенията срещу информационните системи и инфраструктура. Директивата за киберпрестъпленията е директива от наказателното право. Тя криминализира киберпрестъпленията. Там се въвеждат общи определения за киберпрестъпност, кибератаки в ЕС. Какво правим ние? Ние не разглеждаме киберпрестъпността. Не се занимаваме с криминалния характер на едно кибернападение – ние искаме да се подобри устойчивостта на мрежите чрез по-добра подготовка, чрез превентивни мерки и чрез по-добри мерки за ответна реакция. Тоест, ние се занимаваме с гражданските, ако щете, мерки, които да намалят броя на успешните нападения върху економиката и върху обществата. Вие споменахте как ще съчетаем конкретните мерки с управлението на риска. Сигурността, стратегията за киберсигурността предлага редица допълнителни мерки. Те са споменати в платформата NIS. Това ще представлява една публично-частна платформа, публично-частно партньорство – представители на индустрията и на държавните органи ще се събират на едно място и ще обсъждат най-добри практики. Между другото, господин председател, осъзнаваме, че тук не може да има идеални решения и директивата не е предписателна по никакъв начин. Ние искаме да избегнем простото зачертаване на, на котийки, когато се сметне, че уж са изпълнени някакви изисквания. Не, ние искаме да се предприемат мерки, които са съразмерни спрямо риска. Тоест, мерки за сигурността, които са съразмерни с сериозността на риска. Казахте, че в рамките на механизма за сътрудничество държавите членки ще обменят информация. Намекнахте, че може да има стълкновение между изискването за обмен на информация и изискването за защита на данните. Обърнете внимание на преамбилна точка 39 от предложението, където казваме, че е необходимо да има споделяне на информация. Освен това, обмена на информация трябва да отговаря на правни изисквания. Тук се засяга и член 7 от Директивата защита на данните. Така че тук има достатъчно голяма яснота в текста. Факта, че заплахите идват от страни, които не споделят нашите ценности, е безспорен. И независимо какъв е характера на нападението, дали става въпрос за някакво природно бедствие или за човешка грешка при управлението на мрежата или шпионаж от чужбина и така нататък. Директивата отчита всички случаи и има е, клауза за територията извън Европейския съюз. Тоест, какво се има предвид? Покрива се цялата територия на Съюза и не се прави разлика в зависимост от това откъде идва нападението. Защо имаме нужда от третия стълб? Попита председателя. Изискванията ще въжат за публичния сектор, за частния сектор. Попитахте и за разходите. Без третия стълб замъка от карти ще се срути. На първо място следва да има добър обмен на информация и сътрудничество между частния и публичния сектор. Интернет не принадлежи на правителствата, той се управлява от частния сектор. Частният сектор като цяло не желае да споделя информация от такъв характер. В оценката на въздействието написахме, че повечето от инцидентите преминават без да бъдат отбелязани някъде, без да бъде придадена публичност на проблема или пък за тях се разбира от обществото, но когато вече е твърде късно. Защо трябва да има изисквания за отчетност? Първо, защото те ще дадат възможност на NES да подготви една по-стабилна стратегия и една по-стабилна платформа за ответна реакция. Втората причина е, че това като, като идея ще, ще представлява нещо като възможност за, за наказание на, на компаниите. Тоест, те ще бъдат по-предпазливи, когато управляват рисковете. Не всички инциденти ще трябва да се докладват. Само най-сериозните е, пробиви в системата ще трябва да се съобщават. Един пример. В областта на телекомуникациите имаме точно същото изискване. До сега в целия ЕС са докладвани само 61 инцидента. Тоест, органите са получили само 61 доклада. Очакваме, че броя на инцидентите ще се увеличава, но не всички пробиви в системата ще трябва да бъдат съобщавани. И още нещо – Възоснова на препоръките и оценките на ЕНИСА, само между 10 и 20% от съобщенията за инциденти ще бъдат свързани с последващо разследване. Това е маржа, който ние предвиждаме. Опитали сме се да предадем количествена стойност на този аспект в оценката на въздействието. И накрая, в момента управлението на риска в Европа не ни прави оптимисти. И от обществените консултации това се вижда. 31% от отговорилите нямат система за управление на риска. 51% от запитаните, които познават този въпрос, те са от, от сферата на информационните технологии, нямат бюджет за сигурност. Не, че не може да успорите нашите тези, но ние смятаме, че данните в оценката на въздействието са красноречиви. Още нещо, казано от госпожа Тун. Участието на Европол и Евроюст в мрежата за сътрудничество. Тази мрежа ще стъпи на основата на е работата на форума за мрежова и информационна устойчивост. Нещо важно трябва да се спомене тук. В рамките на мрежата за сътрудничество, ако органите на NIS разберат, че има някаква дейност, която може да бъде определена като престъпна, те трябва да осведомят Европол. Така че се опитваме да гарантираме по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи и органите на НИС. Това е от мен. Well, thank you very much. The, uh, well, we, благодаря. Много полезно бе това подробно разискване. Сигурен съм, че е, ще има какво да кажем за напред. А и още сега, дали някои от колегите не биха искали да се изкажат. Госпожа Тун, а, имаме, имаме време. Да, благодаря ви за дадените отговори. Вие много прецизно отговорихте пункт по пункт на всички въпроси един въпрос, мисля, неправилно разбрахте. Въпросът бе зададен от Андрея Шваб. Става дума за диалога с третите страни. Комисията казва с особено внимание към самишлениците, които споделят ценностите на ЕС. И тук колегата Шваб пита, ами у нези, които не са самишленици чието подход е друг. Е, там няма ли да има диалог само противопоставяне ли? Да, извинявайте, аз наистина не разбрах добре въпроса, но предлагам, господин председател, да дадем възможност на Ели Тирна от външната служба на Съюза да отговори на този въпрос, ако не възразявате. Да, добре. Всъщност, е, за пръв път ни се отдава такава чест от външната служба да ни почетат с присъствието си. Историческо събитие е това. А, благодаря. Аз ще се опитам да обясня логиката на този международен елемент в стратегията. Кибернетичното пространство е ново поле и за дипломацията, и за онези, които са натоварени с защитата на най-съществените средства, активи и богатство на дадена страна. И разбира се, заплахата за Европейския съюз най-вече проистича от онези страни, които не споделят нашето мнение, които не са сред нашите самишленици. И диалогът вече с тях тече. Причината, по която в стратегията се акцентират самишлениците, е такава – ние бихме искали у нези страни, които все още не са се определили категорично по, по тези въпроси за кибернетичната сигурност, нали, те биха клонили към онези, които настояват за повече държавен контрол в интернет, знаете, една свободна до сега среда, или пък биха били склонни да се присъединят към нас – които сме за запазване на свободата и оперативната съвместимост в интернет. Знаете, в дипломатическите среди по този въпрос, по тези въпроси много вече се говори. И за да се води един смислен разговор, според нас трябва да започнем с онези партньори, с които можем да, да разговаряме. Инак с Китай вече, които не са на наша страна, говорим. Но за да бъдат създадени нормите, правилата в кибернетичното пространство, все от някъде трябва да се започне. И сега в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа работим по мерки за изграждане на доверие. Работим в тясно сътрудничество с нашите американски и австралийски партньори и, и е, партньорите в рамките на АСЕАН, т.е. Азиатската общност – и се опитваме да направим така, че е, върховенството на закона наистина да, да се запази в кибернетичното пространство, така както е в наказателно-правната област. понеже се чуват сега гласове, че хуманитарното право, видите ли, не се е прилагало към кибернетичното пространство. Това е доста тревожен признак. Благодаря. Благодаря само нещо от моя страна още. Же вие отговорихте на моя въпрос, като се позовахте на нормите за и известяване на случаите на пробиви, съгласно директивата за личната неприкосновеност в електронното пространство. Аз бях отговорен за тази директива и доста добре я познавам. И едно от големите възражения на парламента в тази връзка бе условията, които пораждат задължението за известяване, да бъдат делегирани за, за приемане от комисията по процедурата с парламентарен контрол. Имайки предвид а, огромните затруднения, на които се натъкваме в отношенията с съвета по актовете по делегация, <laughs> не мога да не спомена и, и този доста трънлив въпрос за правомощията на комисията. Ако така или иначе приемем главната насока на това предложение, аз определено бих препоръчал на докладчика условията за известяване да бъдат инкорпорирани в основния акт, а не да бъдат делегирани на комисията. В това отношение поне сигурен съм, съветът изцяло ще ни подкрепи. That was more a comment uh, than an actual question. Yes. The, uh, the, it was our legal service uh, who insisted on, uh, on... Нашата правна служба всъщност настоя е, така да, да се уреди въпроса, но ние сме непредубедени. И, и, и можем те първа да разискваме характера на акта. Е, извинявайте, съвсем последно нещо, ако ми позволите. Не би било изненада, предполагам за вас, че мрежовите оператори и далекосъобщителните компании сериозно подкрепят новия 14-ти член от проекта, тъй като според тях редица е, оператори и особено тези, които предлагат услуги за добавена стойност, е, извинете за грубия израз, минават метър. В резултат от което се нарушава равнопоставеността на конкуренцията. И те доста шумно се оплакват от това, че подлежат на 39 ти член, а други, за добавената стойност, навлизат на традиционния пазар на далекосъобщителните оператори и са освободени от такива е, изисквания. И, и с оглед на новото предложение, далекосъобщителните оператори е, е, е много, много ни подкрепят. Благодаря, благодаря на представителите на комисията за това, че се озоваха нашата покана и отговориха любезно на нашите въпроси. Това е един изключително удачен начин да започнем работа по това предложение. Благодаря на, на господин Шваб за това, че макар и отсъстващ предаде своите въпроси на, на другите колеги. Благодаря, които участваха активно. И с това можем да приключим работата по тази точка от дневния ред и самото заседание на комисията за днес. Във вторник, 7 май от 9 до 12.30 ще бъде следващото ни заседание. А последващото, мисля, на 27 май ще се проведе И, и тогава вече ще бъде редовно, пълноценно, пъл, пълнодневно заседание. Та, надявам се да се видим отново тогава. А, 29 и 30 май. Два, дву, двудневно заседание. Така, благодаря на всички ви. Пожелавам ви приятен остатък от този слънчев следобед. Виждам вече хора, които са се опътили към площад Люксембург тук за по едно питие. А, а пък ние тук с колегите те първо ще трябва да работим за, за, за концесиите по повод на следващия триалог. Знаете, когато човек занимава с вътрешния пазар, работа винаги ще се намери. Благодаря.